е, е, Уважаеми колеги, ще трябва да разгледаме гласуване, ще трябва да гласуваме по докладите, които бяха обсъдени миналата седмица в четвъртък в Страсбург и след това ще проведем заседанието на координаторите, е, за да можем да обменим мнения и за да видим какво трябва да се върши за напред. На първо място обаче трябва да се гласува. Няма никаква допълнителна информация, която трябва да ви дам, така че можем направо да преминем към първа точка от, е, всъщност да минем към точката от дневния ред, която е свързана с съобщенията на председателя. Само искам да ви кажа, че гласуването тук отговаря на всички процедури. Проверил съм не, са, не открих никакви а, проблеми при гласуването по това компромисно предложение. Само искам да ви уведомя, че ако това компромисно предложение се приеме днес, това означава, че първоначалният доклад, както беше а, изготвен от госпожа Парванш Берес, а, с над 600 изменения ще отпадне. Господин Мартин. за компромисното предложение. Аз като независим е, депутат за мен и за нас не беше възможно всъщност да... И когато имаше доста големи колебания е, и несигурност по отношение на това, способна ли Европа да мобилизира вътрешните си сили, е, да събере своите козове, за да може да спечели битката на бъдещето за, в името на своите граждани, в името на бъдещето на света. Мисля, че позицията, която постигнахме с добрата воля на всички членове на тази комисия, прави чест на начина по който вие председателствахте нашата работа, на начина по който всички наши колеги участваха в тази колективна работа, за да я доведат до успеха. Като се вгледаме в съдържанието на този текст, виждаме, че нещата са се развили от началото на нашия дебат. Струва ми се, че всяко от е, добрите предложения, които Европейският парламент трябваше или можеше да направи, да отправи по отношение на страните членки и да ги отправи към другите институции на Европейския съюз, да ги отправи преди всичко към нашите граници, граждани, се намират в този текст сега трябва да се мобилизираме, за да може гласуването в пленарна зала да продължи набраната инерция, това, което е започнато от нашата комисия. Макар, че понякога използвахме обиколни, избиколни пътища, съвсем не беше това класическият подход на парламентарна работа. И за това ще трябва всеки един от нас да предаде това послание на останалите, за да създадем основата а, на това, което искаме да създадем. И а, спомням се, че в началото на нашата работа а, ние бяхме решени в мъглата, в която се луташе Европа, в несигурността, а, която преобладаваше поредица въпроси, които тревожиха нашите граници, ние искахме да бъдем пространството, където е един публичен дебат по големите предизвикателства, по големите залози, пред които беше изправена Европа, можеше да се води и такъв дебат беше проведен. Затова искам още един път да благодаря на всички колеги за тяхното участие, за тяхната решимост и да споделя с вас удоволствието си, удовлетворението си от един текст, чрез който даваме на Европа да знае, осведомяваме, че се поражда една надежда, за да се преборим с националният егоизъм. Благодаря, Перванш. Няма какво да добавя много, само една дума. Когато става дума за графика, действително идеално е, че гласувахме днес, защото ще има предложения от специалната група, от комисията, Европейския съвет също ще се занимава с тази тема. Така че изключително важно беше да се чуе и гласа на Европейския парламент. И факта, че постигаме съществено мнозинство, макар че имаше големи разногласия в групите, можем да покажем, че действително в такива времена Европейския парламент говори с един глас. Това е много важно и благодаря на всички, които участваха в процеса. Закривам заседанието за гласуване и бих помолил сега координаторите да останат за да обсъдим по-нататъчната ни работа.